Значи протоколът се приема за одобрен. Уважаеми дами и господа, радвам се а, тук да приветствам членове на Конституционното събрание на Тунис. Добре дошли! Председателят повтаря думите на френски. Приветствам делегацията от учениците от Юкле. Те работиха по един проект.